cornice. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la... Първата точка от дневния ред днес след обед е изявление на заместник председател на комисията, върховен председател за по въпроса на външната политика и сигурността за положението в Либия. Веднага ще дам думата на министър Доджелевич. Wielce szanowni. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Аз замесвам върховния представител Катрин Аштън, която не може да дойде днес в Страсбург, тъй като е в Близкият изток, както вероятно знаете подготов, в процес на подготовка на Общо събрание на и едната седмица. Тя ме помоли да говоря пред вас от нейно име и да й докладвам след това. Става дума за един важен сигнал за това, че поляк е замества, тъй като а, Полша активно участва в нашата външна политика. Първият външен министр, който отиде в Бенгази, в Либия, беше полският е, външен министр. Осем месеца минаха от началото на революцията в Либия. Станахме свидетели на невероятна на смелост и решителност на либийците. Трябва да използваме тази възможност да отбележим това ние подкрепяме техните стремежи за демокрация, справедливост и живот без страх. Европейският съюз насочва усилията си в три главни области. Първо, в политическата и дипломатическата област. Второ, подкрепа на, за онези засегнати от кризата. И трето, подкрепа на Либия, която влиза в следващия етап. В началото на кризата се проведе извънреден Европейски съвет на 11 март на който Европейския съюз отправи ясни послания за прекратяване на насилието и за напускане на Кадафи, за зачитане на правата на човека. От тогава бяха приети е, редица ограничителни мерки за пари и оръжие да не могат да достигат лесно до режима. Сега Кадафи и много от неговите послед... последователи са разпръснати. Въпросът е да се задоволят спешните нужди. Европейският съюз играе ключова роля в различни международни инициативи за разрешаване на конфликта. Върховният представител, заместник председател на комисията, участва в работата на така наречената Кайерска група в международни и регионални организации – и групи създадени по нейна инициатива. Европейският съюз ще продължи да участва активно в групата приятели на Либия. През последните месеци станахме свидетели на страданията на либийския народ поради действията на стария режим. Видяхме насилието по улиците на Триполи и потоците бежанци в съседен Тунис. Реакцията на Европейския съюз беше бърза и ефективна. Отпуснали сме повече от 152 милиона евро за преодоляване на щетите от кризата. Генерална дирекция ЕКО изпрати свои представители в Бенгази и Триполи. Помогнахме за евакуирането на повече от 35 000 граждани на трети страни, включително от Нисрата и от Бенгази. Беше предоставена спешна помощ на ранените, защита на гражданското население, включително и предоставяне на системи, логистични системи и за разпределяне на помощта до тези, за които тя е предназначена. Миналата седмица върховният представител посети Бенгази и бюрото на Европейския съюз там. Чрез него ние поддържаме връзки с националният а, временен съвет Всички тези дейности а, а, бяха предприяти незабавно. През последните няколко седмици е, събитията се развиват много бързо, Кадафи избяга, режима се срина. Той, макар и да не е още вече на власт, продължава да има влияние в някои среди. Според НАТО той продължава да представлява заплата за, гра... заплаха за цивилното население. Има все още групички негови последователи. Но Либия започва процес на преход. Проблемите пред временните власти са огромни. Възстановяване на услугите на държавната администрация, започване на демократичен преход, подкрепа за економиката, разоръжаване, демобилизиране на военизираните групи и така нататък. Идните няколко месеца ще бъдат ключови в това отношение. Трябва да помогнем на Либия. необходимо е да се осигури координация на всички международни организации чрез ООН. Както при всеки конфликт, либийските власти имат нужда от средства, за да отговорят на преките нужди на населението. Работим е, и в Брюксел, и в Нью Йорк, за да се размразят е, либийските, замразените либийски агуари. Имаме екип за стабилизиране, за оказване на помощ на Либия. Имаме вече хора на място в Триполи и започваме процеса на оценка на ключовите сектори. Добрата международна координация ще бъде особено важна за намаляване на рискът от дублиране на усилията. С радост мога да кажа, че вече сме се съгласили по предварителното разпределение на задачите между международните органи и либийските власти. И накрая бих искал да благодаря на парламента за неговата решителна подкрепа през последните месеци. Становищата и резолюциите, резолюциите на парламента, както и действията на редица от членовете на Европейския парламент, помогнаха много за подкрепа на нашата позиция и ефективността на нашите действия. Благодаря. Благодаря, господин министр. А сега от е, името на политическите групи ще давам думата един по един. Започваме с е, Европейската народна партия. Господин Салафранка, имате три минути. Сеньор комисарио. Господин комисар, госпожо председател, ако вземем един 6-месечен период, с който да сложим край на една 42 годишна диктатура, можем да кажем, че не сме се справили много зле. Страданията и проблемите на различните поколения обаче дават друга картина. Падането на режима на Кадафи оставя още много несвършени неща. Граничен контрол, не само економическо възстановяване, преходен период, много трудни обстоятелства и а, наказване на, из, за извършените престъпления. А, беше казано, че както НАТО, така и Европейския съюз както и благодарение на действията на държави членки, в случая имам предвид Франция и Обединеното кралство и благодарение на смелостта на либийския народ сложихме край на този ужасен режим. Трябва също така да се каже, че след известни колебания Европейския съюз се задейства бързо и уместно. Парламента беше първия орган, който а, поиска реку, а, признаване на преходния а, период, на преходния съвет. 154 а, милиона бяха дадени и а, беше определена необходимостта от а, назначаването на ръководител на делегацията, който да координира дейността между Либия и държавите членки. ООН е също поиска да се открие а, служба в Триполи. Колеги, преди няколко дни почетохме десетата годишнина от ужасните терористични атаки в Штатите. Арабската пролет е много важна, защото тя връща свободата и достоинството на държавите в Северна Африка, но и защото тя би могла да спре радикалния ислямски фундаментализъм ако се спре този преходен период, няма да дойде свободата. Благодаря, госпожо председател. А сега от името на социалистите и демократите, госпожа Гомеш. Благодаря, госпожо председател. Конфликтът в Либия е към своя край. 42 години хората в Либия изживяваха ужас и терор. От май Европейския съюз присъства в Бенгази и бързо призна новият режим в Триполи. Европейския съюз работи в тясно сътрудничество с ОНЕ по отношение на замразяване на авуарите на диктатора. Също така Европейския съюз работи за стабилизирането на страната. Европейския съюз а, трябва да окаже съдействие на а, преходния съвет, който да откликне на нуждите на либийския народ по време на този преходен период на управление. Трябва ясно да заявим, че ние зачитаме суверенитета на либийския народ и искаме да гарантираме, че Европейския съюз ще играе една много важна роля при економическото развитие на ем, Либия. Европейския съюз трябва да насърчава свободата и демокрацията в Либия, както и разоръжаването и повторната интеграция на либийските граждани. Този процес на повторна интеграция ще засили сигурността в страната. Също така ще допренесе и за реформиране на гражданското общество, както и за въвеждане на реформи в избирателното право. Освен това, трябва да се зачита човешките права, основните права на либийския народ. Имаше много чужди граждани, които страдаха от режима на Кадафи, но много от тях продължават продължават да са подложени на изтезания и тормоз, защото поради цвета на кожата си са считани, че са на страната на Кадафи и се борят на негова страна. Трябва да гарантираме е, че върховенството на закона в е, Либия ще бъде зачетено, както ще бъдат е, уважани правата на мигрантите и местните граждани. Трябва да започне един процес на помирение, който да включи ам, младите хора и да се стигне до разумни политически решения да се избягват неправилните политики и не на последно място да се избягват грешки във външната политика. Не трябва да се продават оръжия на групировки близки до Кадафи. Трябва да се изгради в Либия е един режим, който да се основава на демократичните принципи и върховенството на закона. Хората в Средиземноморския басейн призовават за свобода и достоинство. Благодаря. От името на АЛДЕ госпожа Ойланд за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Въпреки, че режимът на Момар Кадафи в крайна сметка беше свален, страната е опустошена след гражданската война, която вилня там. изправено е пред големи проблеми. Националният временен съвет пое отговорността за изграждането на една либерална, свободна Либия, където демократичните свободи ще бъдат зачитани. Почитаеми дами и господа депутати, това е трудна задача и аз вярвам, че нашата роля – е много важна, за да помогнем за успеха. Е, успеха на демокрацията в Либия трябва да се противопоставяме на всички дейности, които пречат на е, тази амбиция. Трябва също така да подкрепим създаването на либерална економика, за да се осигури преходът на страната, решителният преход на страната към демокрация. Много важен елемент е размразяването на либийските авуари. Бъдещите търговски отношения между Европейския съюз и Либия могат да бъдат основани на принципите на свобода и равнопоставеността. Най-скоро време трябва да се възобнови производството на нефт за да може ли бие да плаща за това, което е необходимо. Но трябва да се зададат елементарните основи за право, на правовата държава. Трябва да се създадат работещи държавни структури. От опита на моята страна, Естония, мога да кажа, че изграждането на демократични институции е, изисква време. От една страна е необходимо търпение, но заедно с това трябва Временният съвет да бъде решен да изгради Либия в основа на, демокра... основа на демокрацията, свободата и зачитане на човешките права. Благодаря. От името на зелените, комбендит за 4 минути. Госпожо председател, господин председател, искам да поговоря както за Либия, така и за Сирия, така и за Близкия изток, защото проблемите са смесени. За Либия всъщност е, случай е много прост за Европейския съюз. От една страна Европейския съюз реагира добре след известно колебание. Европейския парламент е, а, а, всъщност даде началния тласък, а днес ние всъщност трябва да продължим да проведем един много отворен дебат с новото преходно правителство, защото е вярно, че днес имаме същи проблеми в Египет или ем, Алжир. Ние не можем да налагаме е, нашата демокрация. Същевременно е очевидно, че Европейския съюз може да изиграе положителна роля с с економическа помощ, с инвестиции, с идеологическа и техническа помощ, за да почне да се създава една държава, която не е съществувала. Политически партии не са съществували това е като една политическа пустиня. И как може да се цивилизоват тези войни, това трябва трябва да бъде една цивилизация в след военния период. Естествено, ние знаем, че това е много трудно във всички държави. Как може отново да се е, иземат оръжията, как може да се организират държавните структури да функционират е, демократично. Парламента, комисията и съвета е, трябва да проведат задълбочена дискусия за неуспеха на нашата политика през последните години. Това е провалът на нашите отношения на свързване с диктатури. Ние трябва да извлечем полука от това, което сме правили. А сега по отношение на Сирия. Мисля, че парламента трябва да отиде и малко по-нататък в това, което се наричат санкции. Аз мисля, че играта в Сирия е сложна. Онези тези, които а, а, имат бизнес а, не само с петрол, знаят, че няма бъдеще с Асад. Това не е идентична фигура, но тя е малко близка с, с е, Южна Африка. Е, бизнесът трябва да разбере, че не може да е, работи с Асад, защото той ще си тръгне в един или в друг е, смисъл. И дебата за петрола не е само за петрола. Западноевропейските държави не могат да правят бизнес бизнес с Сирия. А сега за Близки изток. Госпожа Аштън се опитва да убеди палестинците, да не бъде, е, е, да не бъде искано признаване на тяхната държава в ООН. Защото това, което ще се каже сега на е, палестинците, трябва да ясно да очертая каква е альтернативата, защото в момента няма преговори. Израел не преговаря, така че ако искате, и аз мисля, че трябва да се обърне голямо внимание в бъдещите две години, може би една, може би шест седмици, би трябвало да се направи така, че палестинските власти да дадат ключ на Израел и да се каже всичко. Това е Израел. И да се започне бойн, битката един човек, един глас, за да се създаде една държава на апартеида и след това вече ще се налагат санкции както на Израел. Бъдещето не е чак толкова ужасно. Днес трябва да да вземем а, решението да се каже на а, а, палестинците не изчакайте и ще видите, а вижте какво е положението. Никой няма да постави Израел на масата на преговорите. Аз не виждам какво могат да очакват палестинците. Благодаря от името на консерваторите господин Тано, госпожо председател. Много смели дразновени сили освободиха Либия. А, обаче има и много насилие, което бе извършено от а, силите, бореше се против Кадафи, както и насилие от страна на наемниците на Кадафи. Ясно е, че хората на Либия а, не искат да се създаде една плуралистична демокрация. Някои от силите, които се намират там, все още застрашават сигурността на, на гражданите и Временният съвет не може да се справи с тази ситу, ситуация. Няма, няма на, на място сили и въобще войници, които могат да защитят населението. Искам да кажа, че в началото Германия имаше право, когато се въздържа в съвета на сигурност на ООН през, още през 73-та година. След това имаше едно много смело предложение от страна на президента Саркози. Международната общност трябва да продължи да подкрепя Либия в усилията и да се възстанови. Трябва да се изгради демо, демокрация, да се изградят също и политически и демократични институции. Либия ще има нужда от всякакъв вид подкрепа, така че да се изгради една сигурна държава, държава, която може да е в услуга на своите граждани. В, в тази страна в момента дори няма и достъп до прясна течаща вода. Когато бъде възстановено, възстановен добива на нефт в тази държава, нещата ще потръгнат според Преходния съвет. Преходния съвет също ще се радва много на размразяването на авуарите на либийския диктатор. Също така тези средства трябва да се използват, за да се разследва за да се а, разследва това къде са отишли всичките тези средства, събирани от Кадафи. Трябва също а, да има и членове от семейството на Кадафи, които да бъдат изправени пред съда от а, Временния а, съвет. Този съвет трябва да гарантира справедливи справедливи съдебни дела за всички тези членове и близки на Кадафи. Преходният съвет трябва да има кораж да се бори с престъпниците и също така да защити гражданите, които са подложени на насилие. Либия трябва да бъде изградена като една демократична мусулманска държава. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Порташ от името на ГОЕ. Благодаря. Арабската пролет е най-значимото международно събитие в света тази година. Няма съмнение в това. Затова съм съгласен, че на този революционен процес се струва да бъде присъдена наградата Сахаров. Това би имало символично значение. Европейският съюз и европейските правителства в течение на много години сътрудничиха с редица диктаторски режими, които потъпкваха свободата на собствените си народи. Винаги сме предпочитали когато става дума за е, южния брак на Средиземноморието, винаги сме предпочитали бизнеса пред свободата и помощта при контролиране на иммигрантските потоци. Въпросът е, искаме ли наистина промяна или само видимост за промяна? Е, НАТО премина от защита на гражданското население към промяна в режима в своите действия. Не бомбите на НАТО обаче спечелиха войната. Победата постигнаха онези, които се биеха с оръжие в ръка. Сега те трябва да започнат да възстановяват страната си. Трябва внимателно да се анализира този процес. Но има и други неща, които ме тревожат, госпожо председател. Националният преходен съвет трябва да изпълни обещанията си за а, помирение, зачитане правата, особено правата на жените и иммигрантите. След пролета неизбежно идват лято и есен. Либийците, либийските бежанци в Тунис и в други страни се нуждаят от помощ. Не само самолетите на Гадафи и на НАТО убиваха цивилни граждани. Нашата подкрепа за демокрацията трябва да бъде реална. Трябва да дадем възможност либийците да вземат в ръцете си собствената си съдба. Не трябва да имаме двойни стандарти. Трябва да осъдим потисническите действия на режимите в Сирия и в Бахрейн. Това е единственият начин а, арабската пролет да успее. Тя трябва да бъде в ръцете на самите а, араби. А сега господин Провера за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. На 5 октомври 2010 година комисаря Фюле и комисар Малстрем говориха за необходимостта от преговори с Триполи, сътрудничество, управление на миграционните полеки, потоци. Е, тази амбициозна програма беше прекратена с интервенцията на НАТО и с промяната на режима в Триполи. Мисля, че първата цел трябва да бъде да започнем да работим веднага с Либия по управлението на миграционните потоци. Нещо друго, което е не е по-малко важно е подкрепата за новото ръководство на Либия и организирането на свободни избори, което трябва да бъде първата стъпка в един дълъг процес, който в един ден ще доведе до изграждането на демократична и стабилна държава. Изграждането на демокрацията е по трудно от спечелването на войната. Защото е, живите хора в Либия не помнят кога за последен път са имали демократично управление. Затова ние трябва да насърчаваме гражданското общество, особено интелигенцията, преподавателите, които ще помогнат да се изгради истинска а, демокрация. Благодаря от не а, а, зависимите господин Мълцър. Госпожо председател, политическите промени са винаги свързани с а, хаос. В Виждаме какво става в, в Либия. Дали ще, ще успеем? Дали там ще може да бъде изградена една демокрация? Виждаме какво става и в, а, по време на процеса на Мобарак. Виждаме, че има редица проблеми. Когато се отвори пропаста между а, бунтовниците и защитниците на Кадави, тогава нещата ще станат още по-сериозни какво ще стане, когато на място има също някакви противопоставяния, които могат да доведат отново до избухване на военен конфликт. Като се има предвид националната гордост на Либия, намесата отвън се счита като намеса в вътрешните работи на страната. Това може да бъде използвано от ислямизираните групировки. Средствата, които бяха замразени, могат да бъдат използвани за възстановяването на Либия. Благодаря ви. Благодаря. Сега Думата има господин Брок от НП за две минути. Госпожо председател, уважаеми господа представители на съвета. Това, че на диктатура пада, е едно добро послание. Едно добро послание за тези, които се борят за свобода. Тази свобода беше постигната не на последно място с помощта на НАТО и някои държави от Европейския съюз, които взеха участие в е, военните действия. Има нужда от една координирана европейска политика. Е, една координирана политика, която доведе до налагането на санкции в Либия. Ние трябва да окажем съдействие по време на този преходен период. Либия няма да има нужда от средства, защото тази нефтена държава разполага с достатъчно средства. Трябва да се помогне на младите хора, трябва да се помогне за изграждане на инфраструктурата. Е, необходимо е да се засилят да се засилят взаимоотношенията и сътрудничеството между държавите в региона, в Северна Африка. Искам да отправя едно послание към комисията, а именно, че средствата, които се ам, отпускат за възстановяването на определени държави, не трябва 60, 70 или 80% от тях да се вливат в отделни проучвания, а парите трябва да се вливат в проекти на място, които да помагат на хората да им осигурят свобода и по-добри условия за живот. Дами и господа, на последно място ще кажа нещо свързано с дебата за Близкия изток, който а, ще протече по-късно резолюцията на ООН трябва да е такава, че да дава много възможности на страните в региона, не на последно място Израел, трябва да се размърда малко. Аз вярвам, че върховният представител е в Близкия изток по това време, в настоящия момент. Тя ще изгради едни връзки, които ще имат историческо значение. Да, задачата не е лесна, но ние се надяваме, че ще бъдат създадени такива връзки, които а, ще са от а, голямо значение и за региона, и за нас като европейци. Благодаря. Колегата Панцери има думата. Госпожо председател, Въпреки, че и във все още е, е, групички, които са от поддръжници на бившият либийски режим, Времен е, национален съвет се безпокои от техните действия, но вече преминаваме очевидно към фазата, следвоенната фаза. На Либия ще са необходими храна, лекарства, граничен контрол, демилитаризиране. Трябва да гледаме в средносрочен и дългосрочен план. Трябва да мислим за предстоящите избори, а също така и за изграждане на е, институционния, економически и социалният капацитет. Справедливо би било да се каже, че а, Европа трябва да играе по-голяма роля в Либия. Нашите задачи не са само хуманитарни, не само помощ трябва да се окаже и на либийците, и на, иммигрантите, които са все още там. В момента Турция играе много важна роля, затова спомага и обиколката на министър-председателя Ердоган в тази част на света. Очевидно ще станем свидетели на конкуренция между различни страни членки за това кой да помага на Либия очевидно има интереси и към енергията, енергетиката, и към промишлеността на Либия. И това ще кажа най-накрая. Това, което Европейски съюз трябва да направи, не е нито лесно, нито може да се приключи бързо. Демократичният изход не може да се смята за решен. Господин Макмилан Скот, благодаря, госпожо председател трябва да съжаляваме за отсъствието на госпожа Аштън и трябва да отчетем това, което тя прави не само за мира в Близкия изток, но за мира и за сигурността, което, както се казва често, е драматично променен от изключителните събития на арабската пролет следици. Припомням си дебата, който водихме тук на 8 март, когато много от нас настояваха Европейския съюз да признае Националния преходен съвет. Аз бях един от първите европейски политици, които приеха Махмуд Джабрил тук в моя Кратко а, кабинет. Тогава госпожа Аштън беше проявила неохота. Господин Джабрил отиде в Париж и беше признат от френския президент. Така че нашия парламент даде началото на един вдъхновен дебат. Но ако погледнем сега какво става в Либия и промен промените от юли насам. В целия регион а, арабската пролет се развива нестабилно в Либия, в Тунис, където ще има много скоро избори. Така че Посланието ми тук за парламента и за другите институции е, че трябва да бъдем готови и за промяна, но и за несигурност, защото а, бъдещето не е така ясно, както се надявахме преди няколко месеца. Нека да мислим да се даде наградата Сахаров на някой от мъчениците на арабската пролет. Ние ние искаме по този начин да им окажем уважение не само в Либия, Тунис, а и в целия арабски свят. Благодаря председателката благодаря се дава на госпожа Брантнер за минута и половина. Господин Фюле, добре дошъл. Е, в момента Либия е изправена на кръстопът. Следващата седмица ще е решаваща. От една страна чуваме, че образованието се съживява, водоснабдителната система отново функционира. След месеци на разединение нещата вине е, отново потръгват. Това е един положителен сигнал. Освен хуманитарната помощ, аз виждам и други области, върху които трябва да се фокусираме. Европа трябва да се концентрира върху медиацията и ам, обединението на държавата. На второ място Европейския съюз трябва да подкрепя новите а, лидери и виновните трябва да бъдат изправени а, пред съда. Трябва също да има реформа в съдебната система системата за сигурност. Специално внимание трябва да се обърне на повторната интеграция на всички тези, които са участвали в военните действия. Още нещо, което не трябва да забравяме е ролята на частния сектор. Европейски предприятия, които искат а, да стъпят там на пазара, а, трябва да се придържат към ясни и строги правила. Трябва да се знае къде се вливат парите. Европейските предприятия трябва да се придържат към, към ам, определен кодекс на поведение. Всички трябва да а, изиграят своята роля в а, възстановяването на Либия. Благодаря господин Ковал за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, като анализираме положението на нещата след революцията в Либия, трябва внимателно да помислим какво трябва да направи Европейският съюз. Той трябва да бъде единен. А знаем, че това не винаги е така. А, защото само когато говорим с един глас, когато сме и нашия глас се чува. Трябва да изпратим ясно послание не само до Либия, но и до други страни в района, които се освободиха чрез революция. Обществата, гражданите на тези страни трябва да ни чуят подготовката на свободни избори, изливане основите на демокрацията. Всичко това е особено важно, но ще има нужда и от помощ от наша страна. Трябва да покажем, че знаем как да помогнем и искаме да го направим. Но това не е всичко младите в Северна Африка, които демонстрираха, които се бориха, те искат свобода. Защото те не виждаха бъдеще за себе си в своите страни. Така че трябва да мислим по-далеч в бъдещето, не само за незабавните, неотложните хуманитарни проблеми, но трябва да мислим за образованието, университетите, за възможностите, които да се разкрият пред тези млади хора, които протестираха. За да не бъдат те разочаровани. Ако живота им през едните години не се промени. И отговорността на Европейския съюз в това отношение е много голяма. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Ангоракис за минута и половина. Войната на НАТО срещу Либия кулминира с, с, в смъртта на много невинни хора. Действията на НАТО правят организацията напълно отговорна за това. Трябва да се сложи край варварството на Съединените щати, Европейския съюз и някои държави членки беше разкрито. Целта на войната не беше Кадафи, а да се сложи ръка върху залежите от нефт и газ, както и да се потуши възстанието в в Африка и в Близкия изток. Данните показват, че държавите членки и техните правителства продължават да развиват своята империалистическа агресия, за да вземат най-големия лъвския пай от печалбата. Сега вече стана ясно, че хората, които започнаха всичко това, зоната без полети на самолети, в момента твърдят, че са победители. Това са НАТО, Европейския съюз съюз и щатите. Единственият изход за хората е да засилят борбата срещу империализма и НАТО и да излязат на новия път на развитието, свободата. Това е единствения начин. Благодаря. Сега думата има господин Батен за една минута. Не го виждам в залата, следователно господин Мауро. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисарио, нека да привлека вашето внимание, като кажа, че утре ще се гласува резолюцията за Либия. Либия възнамерява да бъде модерна либийска държава, да има конституция, която ще отрази тези демократични принципи. Така каза председателя на Временния национален съвет. бъдещето на Либия ще повлияе върху бъдещето на съседните й държави, не на последно място и върху бъдещето на Тунис ние можем да се превърнем в а, едни добри партньори, като окажем подкрепа на народите в а, тази част на света. Създаването на Конституцията е една много сложна материя. Виждате какво се случи в а, Судан. А, няма нужда да се споменава тук китайската конституция, френската конституция. Е, ние просто трябва да подкрепим либийския народ е, и да обединим нашите бъдещи цели. Ние не трябва да казваме на либийския народ как да си напише конституцията, а трябва да им кажем просто ам, в какви ценности вярваме ние и по какъв начин ние разбираме демокрацията. Благодаря ви. А, колегата Де Кайзер за две минути. Благодаря, госпожа председател. Споделям това, което казах господин Моро и господин Провера. Първо, за шарията и второ за емиграцията. По тези два пункта съм напълно съгласен с тях. Е, либийската революция е в ръцете на либийците и ако искаме да подкрепим прехода в Либия, е, трябва да се отиде до сърцевината на нещата. Ако е, въпросът за шарията се споменава така тихичко, а, а, а, това мека шария, говори се е, за някаква мека шария, обаче каква е тя? И, и през тъмните месеци на, по време на войната станахме свидетели на смелостта на либийските жени, които искат да участват в взимането на решения. Те са, казват, ние се борихме с, дълго време, борим се от години и за всички тези жени, които са се борени, които искат да са, бъдат овластени, които искат една друга Либия, дали това са конституционните рамки, в които те трябва да живеят. Мисля, че трябва много сериозно да помислим за това. Вторият въпрос е въпросът за иммиграцията. Аз съм се борил и продължавам да се а, боря е, е, срещу е, договорите, които имахме с Кадафи по отношение на иммиграцията. Те нарушаваха човешките права. Проблемът продължава да съществува. Цяла Африка на юг от Сахара, когато иска да иммигрира, минава през тези страни, през Либия какво трябва да се направи, е, за да може Либия да използва този човешки капитал, тази работна ръка? Не може ли да се инвестира в проекти, проекти за развитие и емигрант, помагане на емигрантите, които са жертва на нарушаване на техните права и затова приказвам комисията и парламента, с помощта на парламента, да помислят по тези два въпроса, които повдигнах. Благодаря. Благодаря. А сега думата има а, Барбара Лохбилера. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Либия показва, че има надежда за бъдещето на тази държава и че вече не един човек ще решава съдбата на народа. Много е важно Европейския съюз да се застъпи за изграждането на демократични институции, демократични структури, за това хората да, ам, да упражняват всичките си права. Трябва да се фокусираме точно върху тези неща. Желателно е Либия да зачита основните човешки права и те да бъдат включени в Конституцията. Положителен сигнал е, че Европейския съюз се застъпва за това в Либия да бъде отменено смъртното наказание. Виждаме, че има а, такива примери. А, в общности в Турция и в други държави. От друга страна, необходимо е а, тези, които са виновни, да бъдат а, изправени пред съда. Трябва да се получим от добрите примери. Тези, а, които са извършили престъпление срещу човечеството, а, трябва да бъдат осъдени. Имаме такива примери от близкото бъдеще. Много ви моля да вземете на сериозно доклада на Amnesty International, в който а, се отбелязва, че а, се извършат престъпления и от двете страни. Необходимо е да създаде независима комисия, която да разследва тези престъпления. Благодаря ви. E Благодаря, господин Преда. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В понеделник след обед аз зададох по време на заседанието не само за дебата, и за резолюция за Либия. Казах, че трябва да гласуваме преди да бъде заловен Кадафи или да напусне страната. Аз очаквам и смятам, че режима е в предсмъртен гърч, но въпреки всичко Гърц, Либия върви по пътя към демокрацията. Очевидно е, че самите либийци, както казаха изказалите се преди мен, дадоха началото на този процес. Но европейските държави също така изиграха своя роля, търсейки международен консенсус и няколко държави бяха ангажирани в операциите на НАТО в защита на либийските либийското цивилно население. Така че ние трябва да поемем своята отговорност за изграждането на институции и а, аз тук приветствам това, което каза колегата Марио Мауро. Всички ние знаем, че това възстановяване няма да започне преди да бъдат напълно решени проблемите на сигурността. Възстановяването на Либия зависи от националната националното померение, което включва и наказание за извършените престъпления по време на режима на Кадафи и да се отчитат страданията на всички по време на революцията, независимо от това от кого са били причинени. Благодаря. Сега давам думата на колегата Голтиери за две минути. Благодаря, госпожо председател. След 40 Три години диктатура и 6 месеца война, сега Либия се намира на кръстопът. По кой път ще поеме, това ще решат самите либийци. Никой не може да им наложи решение отвън. Но същевременно ясно е, че Европейският съюз може да играе много важна роля – и носи голяма отговорност. Той трябва да подкрепи демократичният преход в Либия. След като първоначално поради, първоначално поради различие между страните членки, Съветския, Европейският съюз не изигра ролята, която трябваше да играе, той все повече показва способност да действа и това дава и добри резултати. Беше открито бюро на Европейския съюз в Бенгази. Координират се действията на Европейската служба за външна дейност с ЕКА. Необходимо ни е политическа стратегия, която ще покаже нашите намерения. Не трябва да се конкурираме в Либия, а трябва да подкрепим прехода там, който несъмнено ще бъде дълъг и труден и трябва да мине през национално помирение, за да не се създават нови разделения. Необходимо е в Либия да се възстанови нормалният живот – да се решат много сложни въпроси, е, опазването на границите, е, преустройство на правната система, разоръжаването. Необходима е и пътна карта за развитието на демокрацията. За това е необходим диалог, необходимо е планиране, необходими са ресурси. И за това Европейската служба за външна дейност и Европейския съюз трябва да направят всичко възможно, за да подкрепят тези положителни процеси. Благодаря. А сега думата има господин Данжан за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз се надявам, че е, резолюцията, която ще гласуваме утре, за Изия, за Либия ще бъде на базата на консенсус. Осъждането на режима на Кадафи въвеждането на отговорност за защищаване на цивилното население, признаването на легитимността на националния преходен съвет. Всичко това трябва да бъде гласувано преди да се обсъди на Европейския съюз и това е гръбнака на международната общност. Трябва да се отдаде дължимото на всички държави, особено държавите на Европейския съюз, които се ангажират ангажираха по дипломатически и политически път. Трябва да отчетем и подвига на пилотите, на френските пилоти, които попречиха на а, а, Кадафи да добави към а, а, ужасите като а, Сребреница, либийски градове. Ако е а, завършил, а, а, завършил царстването на Кадафи, режима не е приключил. Започва една деликатна, трудна фаза. Би трябвало да организираме помощ, координирано. Е, трябва също така да успеем да създадем гражданско движение, да осигурим сектора на сигурност. Това трябва да се направи ясно. Самите либийци трябва да бъдат е, ръководители, да водещата фигура в това в този преход, защото това суверенно право на либийския народ. Благодаря е на госпожа Копа. Една минута. Благодаря, Борбата в Либия показва, че спечели, спечелиха тези, които трябваше да спечелят. Сега трябва да се изгради една държава, която да се основава на единство и свобода. Обаче виждаме сега какви са условията в Либия. Няма храна, няма вода, няма лекарства. Е, хората ем, напускат страната. Хуманитарната помощ трябва да е приоритет номер едно – Либия трябва да е една държава, която да покаже, че е способна да изгради демократични институции, да спазва върховенството на закона и може да откликне на нуждите на своите граждани. Няма да имам успех в Либия, ако не говориме с един глас. Виждаме, че ООН свърши голяма част от работата. Сега предстои друга задача да се изгради една нова Либия. Либия, която да зачита човешките права и човешкото достоинство. Господин Фисас, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. За щастие, с помощта на международната общност, английска, е, е, либийската опозиция успя да свари режима на Кадафи. Сега полковника трябва да бъде заловен и съден за нарушенията на човешките права, а вероятно и престъпление срещу човечеството. Най-важното сега е вниманието да се съсредоточи в процеса на реконструкция, за да стане Либия една демократична правова държава. Необходима е функционираща инфраструктура, вода, електричество, нефтени инсталации. Всичко това трябва да се възстанови. Необходимо е демилитаризация и разоръжаване. Всичко това е извънредно важно. Не трябва да е, забравяме значението на страните от Сахел. Трябва да се преодолеят последиците от връщането на наемниците обратно в страните им. Необходимо е също така либийските бежанци да могат да се завърнат по домовете си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А сега думата има господин Босутил за минута и половина. Благодаря, господин председател. Това, което се случи в Либия, ме кара да а, поздравя либийския народ за неговата решимост да постигне свобода. Искам да изразя своята солидарност и съчувствие към семействата, които пострадаха. Ние също искахме този преходен съвет, а сега трябва да помогнем на либийския народ да направи стъпката напред и да постигне една държава, основаваща се на справедливост, мир, и свобода. Трябва да им помогнем да преминат към нормалност, да имат нормален живот, да уредят основни потребности, като здравоопазване, електричество и вода. Може да помогнем на Либия да изгради своите демократични институции с зачитане на закона и разделението на трите власти. Имаме опит, който бихме могли да споделим с тях, за да може да а, демократично общество. Трябва да помогнем на либийците да изградят демокрация. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Свенсон за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Намерения и надежди имаше много наброй. Надяваме се, че всички намерения ще бъдат приложени на практика, за да бъде изпълнено всичко това, което е заложено в нашата резолюция. Искам да припомня, че не Съединените щати бяха начало. Европейският съюз имаше водеща роля. Искам да напомня, че Европейския съюз не беше единен в самото начало, но а, когато, се става, но когато става въпрос за изграждането на демокрация в Либия, трябва да сме едини, трябва да си направим поуки а, от случилото се, че а, демокрация не може да съществува без единство. Искам да подчертая, че е много важно институциите да се основават на демократични принципи. Бяхме всички на едно мнение, че Кадафи трябва да си тръгне и сега можем да се радваме, че а, той беше свален от власт. Искам да подчертая, че връзките на, на държавите членки с Ливия не трябва да се основават само на договори за добив на нефт, ами трябва да се основават и а, на демократични принципи. Трябва да се говори без да се изпитва страх. Това означава демокрация. Това е нещото, което желая либийския народ. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Започваме с госпожа Анхигене. che però non è in aula, quindi l'onorevole Kelly. господин Кели, изглежда, че господин Андри Кене не е тук. Благодаря, госпожо председател. Всички сме всички следихме събитията в Либия. Отрадно е да се чуе, че диктаторът Катафи изглежда е напуснал страната. Подкрепяме революция, революцията в Либия. До сега сме го правили. Ще продължим да я подкрепяме. Господин Саркози, Саркози а, изигра водеща роля. Либия има финансови ресурси, така че бъдещето е осигурено. Разбира се, има и петрол. Тоест, може да има и добър, добро жизнено равнище. Леди Ашдън полага усилия да се гарантира стабилността на страната и юздите да поеме едно демократично правителство. Благодаря. Госпожа Неделчева. Госпожо председател, е, либийците имат нужда от нова Либия, но за да се изгради тази нова Либия, трябва да се приключи с, с е, Кадафи, защото докато остава този диктатор жив, е, страната ще страда. Благодарение на намесата на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 гражданска война, но гражданска война има и е, това трябва да доведе до една солидна база и ние трябва да направим всичко, е, което е необходимо. Трябва да обсъдим каква дългосрочна помощ можем да окажем на Либия, но също така главно помощ за изграждането на демократичните институции. Сега давам дува на госпожа Неделова. Благодаря ви, уважаеми колеги. В момента Либия се намира на кръстопът. Само преди няколко а, седмици авуарите на либийски предприятия бяха замразени. Ние всички знаем, че е трудно да настъпи промяна в един режим. Вижте войната в Ирак, от колко години се води там война и резултатите са минимални. Ето защо е важно да се следи развитието в Либия отблизо, за да може да се предотвратят кръвопролития в страната. Крайно време е да се даде власт на народа в Либия. Това, което се случва в Либия е едно много тежко изпитание не само за либийския народ, но и за международната общност. Мореволе Паско. After taking Tripoli, the situation in... Господин Паско, след падането на Триполи, Либия навлиза в нова фаза изграждане на новите държавни институции – Липсата на подобни институции а, значи борба за власт. Факта, че повечето от тези а, групи са на място и че поддръжниците на Кадафи са още в Либия, ще осложни задачата за изграждане на нова Либия недоволството на населението може да забави процеса на държавното строителство. Ние трябва да помислим как да дадем подкрепа, без да се намесваме в работите на Либия. И накрая не трябва да забравяме, че през тази нова фаза продължаващите удари на НАТО са много деликатен въпрос, за да не се е, гледа на НАТО като на агресор. Благодаря. Сега давам думата на Мавро Николас. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да кажа, че възстановяването в Либия, както казаха всички, изказали се преди мен, би трябвало да бъде направено с помощ от Европейския съюз. Съюза трябва да работи съвместно и да помага на арабските страни, за да може те да изградят новите си държави. Няма съмнение, че ако ние не го направим, други държави ще се намесят и ще извършат тази работа. А, като гледаме каква роля се опитва да играят Турция в Близкия изток и водещата роля, която Турция е, иска да вземе за себе си за възстановяването на Либия, ние трябва да реагираме и да напомним на Турция, че ако иска да се присъедини към Европейския съюз, ще трябва да помага на тези държави, особено на, а, на Либия. Благодаря. Госпожа Саргентини има думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да преосмислим много неща в нашата външна политика, за да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени. Демократичните искания на населението на Тунис, Египет и Либия показват какво трябва да се прави приоритетни нужди са хуманитарната помощ. Трябва да започнем да работим. Европа трябва да създаде инструментите. Ние имаме такива инструменти. Нашата политика на добросъседство и политиката ни в Средиземно море. Особено инструментът за добросъседство, който се занимава с трансграничното сътрудничество, може да бъде използван за социална сплатеност, за насърчаване на инвестициите, за създаване на мрежа от местни власти, с които можем да работим заедно, за да отговорим по програматичен начин на реалните нужди. Благодаря. А сега думата има а, Сържентини. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar rond deze tijd. Благодаря, господин, госпожо председател. Миналата година по това време Европейския парламент се опита внесе яснота по отношение на 60 милиона евро, които комисията обеща на Либия, за да се справи с своите емигранти. И ясно е, че това са хора бежанци, които бягат от диктаторските режими в региона. Е, имаше и граждани на Тунис, на Египет, на Етиопия, които напускаха страните си. И искам да попитам комисията и съвета, не може ли тези хора да бъдат поцелонени в Европа. Вместо да даваме тези 60 милиона евро на Либия, като знаем, че парите няма да бъдат разходени по предназначение. Господин Ферейр има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние Наблюдавахме някои от тези а, кървави убийства, които бяха извършени от силите на НАТО, бомбардировки, убийство на мирни граждани и държави в развалини. Това е неудобната истина, която хората искат е, да заобиколят, да не споменат, като говорят за реконструкция и възстановяване. Това е направено за сметка на либийския народ и това ще източи техните ресурси. Допълнително това е също така нарушение на резолюцията 973, която лицемерно говори за защита на хора, убивани от бомбардировките на НАТО трябва да се изправим срещу тази война на американския и европейския империализъм. Но хората реагират и обявяват желанието си да вземат съдбата си в, своя, в свои ръце. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. След е, гражданската война, е, сега Либия няма нужда от повече оръжие е, и муниции. Преди войната Либия беше богата страна. Но въпреки това тя ще разчита на нашата помощ. Има нужда от храна, няма питейна вода, трябва да се поправят жилищата, болниците, магазините, всичко, което е разрушено от войната. Необходимо е да се гарантира сигурността на гражданите след а, кървавата касапница на войната. И именно сега трябва да протегнем ръка за помощ на либийците, за да може да бъдат задоволени най-насъщните нужди на либийското общество, да може там да се изгради демократично общество и институции, да се създаде власт, която да действа законно и справедливо. не може да оставим това да а, правят а, други. Благодаря, госпожо председател. Либия трябва да стане правова държава. Това е добре, обаче възоснова на шарията това не е много а, добре. Мустава Алджалил е министър на правосъдието и тази личност поражда загриженост. Е, Либия получи подкрепата на НАТО и това ще има своята цена, като си има предвид, че бяха търсени контакти с Кадафи, за да се стигне до черното злато. Знаем а, е, какви бяха взаимоотношенията между Кадафи, Берускони, Саркози и други правителствени глави. Никой обаче не иска да си цапа ръцете като е отиде на място и подкрепи либийския народ. Необходимо е обаче да се изградят демократични и правови структури, така че Либия да бъде един добър партньор. Благодаря. Следващия оратор господин Бронс. Благодаря. В никакъв случай не трябва да съжаляваме тиран като Гадафи. Е, Кадафи е, искаше да продава петрол само за злато, за да може да заобиколи долара. Алан Дънкън е, уреди сделка между петролната компания, която той работеше, която той беше работеше по-рано, компанията се казва Vital, и преходният Либийски съвет, за да може да се търгува либийския петрол по този начин. Националният преходен съвет също така обяви, че признава държавата Израел. Стъпка, която много арабски страни не желаят да, да предприемат. Но всичко това трябва да се вземе предвид. А сега ще дам думата на комисара Фуле от името на комисията. Uh, uh, Госпожо председател, благодаря ви. За мен днес е, е двойно удоволствие да участвам в този дебат с представител на заместник председателя на комисията и върховен представител на е, по въпроса е, господин, е, за да се види интегрирания подход на службата за външна дейност и комисията. На второ място, за мен е е много важно да погледнем този дебат в е, светлината на предишни дейности, на съвета през март, е, на реакциите към кризи като тази в Либия. Това отразява важни принципи. Ние обсъждахме и след това излязохме с тези важни съобщения. Оценявам това, че а, е, от този дебат проистича едно важно послание. Появата на една нова Либия, демократична, напълно интегрирана в а, е, а, е, Евро... Средиземноморския регион. Нека да кажа три неща за помощта. Преди падането на Триполи ние бяхме започнали сътрудничество с Националния преходен съвет и с гражданското общество под форма на помощ за изграждане на държавни институции за зачита на правата на човека, за демократизацията, за изграждане на капацитет на гражданско общество, помощ в сферата на образованието, квалификацията, в здравната сфера и помощ на емигранти и иммигранти и разселени лица. Ситуацията се влуши а, бързо и стръмно. Това е второто нещо, което ще кажа. На 1 септември 2011 година беше проведена конференция на ръководители на държави и международни организации в Париж. Страните подкрепят либийските власти и създадоха Организацията на приятелите на Либия. На втория ден на заседанието в Либия беше формиран стабилизационен фонд за приятелите на Либия, който да отчете потребностите в следвоенния период. Именно по време на тези заседания председателя на Европейската комисия, председателя Баросо, а после и други наши колеги споделиха с участниците а, данните от доклада за възстановяването на Либия след военния конфликт и документа за помощта на Европа за Либия за да може е, е, естествено е, парламента има екземпляри от тези документи. Много силни послания се чуха от Преходния съвет за тясна координация на донорската помощ под агидата на ООН, също така сътрудничество и координиране между Световната банка и Международния валутен фонд, зачитане на либийските приоритети. На 2 септември Европейския съюз получи ръководната роля за гражданското общество, за проблемите свързани с жените, и медиите. Този избор беше направен с пълната подкрепа на новите либийски власти, както каза колегата министър. Съвместната служба за външна дейност изпрати мисия в Либия в началото на септември, за да се подготви това, е, тази оценка. Европейската комисия готова да се мобилизира по молба на либийските власти. Техническа помощ ще се окаже в следвоенната фаза. Ние в момента разработваме средносрочната помощ за Либия за 2011-2013 година от порядъка на 600 милиона евро, за да се отговори на потребностите на либийските власти. Ние ще работим бързо и много скоро ще можем да разпределим финансовите ресурси. По време на дебата отбелязах няколко много, много а, конструктивни предложения, например предложението на госпожа Брантер, Брантнер във връзка с, с премахването на насилието, ролята на частния сектор, етичния кодекс на поведение. Чух от господин Мауро също така неговите идеи да се изпратят съвместни екипи. Това е определено нещо, по което трябва да обмислим и госпожа Дакайсер също така каза, че трябва да се разгледат проблемите на миграцията от друг ъгъл. Аз ще ги разгледам сериозно, заедно с колегите от службата за външната своята дейност във връзка с принципите, които очертах по-късно. И накрая, трето и последно, Либия има богати ресурси и би трябвало да намери ресурси за своето възстановяване. Същевременно обаче трябва да се гарантира една солидна рамка за управлението на нефтените и газовите ресурси. И когато приключи стабилизационната фаза комисията смята, че трябва да се заложи необходимата основа за дългосрочни отношения с новата Либия. Трябва да можем да сключим споразумение с Либия от типа на споразуменията, сключени с други съседни средиземноморски региони, защото това ще покаже волята на Европейския съюз да установи сътрудничества с Либия, основаващи се на взаимно уважение. Председателката благодаря на комисаря Фюле, а сега искам да дам думата на представителя на върховния представител по въпросите на външната работа и политиката на сигурност, господин Довгелович. Госпожо председател, комисар Фюле, уважаеми дами и господа депутати. Първо искам да кажа, че а, този дебат показва, че нашата европейска стратегия, но и стратегията на международната общност през последните няколко месеци са довели до положителни резултати в Либия. Либия е, беше едно много важно изпитание за европейската външна политика и политика на сигурност след влизането в сила на договора от Лисабон и смятам, че Европа, Европейски съюз много добре се справи с това изпитание. Тук не става въпрос за една далечна държава, където хората се борят. А, тук става въпрос за това, че е важно да се вслушваме в общественото мнение на гражданите в Европа. Всички следят отблизо събитията в Либия и това какво се случва. Това носи със себе си, разбира се, и допълнителна отговорност за нас в Европейския съюз и ние трябва много сериозно да се обърнем към тази задача. Да направим всичко най- всичко, което е по силите ни, за да се справим с този труден преходен период. Дебата също така показа, че в усилията да се помогне на Либия има място е, за неправителствени организации, за правителства, за международните организации и така нататък. Това е и подходът, който се Е, предприема от върховния представител и тя подкрепя всички тези, услови, е, всички тези усилия във всичките им измерения. Много оратори споменаха проблема свързан с нарушаването на човешките права и рискът за тяхното нарушаване в бъдеще. Знаете какво е становището на върховния представител по този въпрос. Ясно е, че тази тема ще запази своето значение и в бъдеще и ще вземе централно място в оценката на Европейския съюз за Близкия изток. значи Либия трябва да докаже, че може да спазва всички международни стандарти и също да съблюдава човешките, спазването на човешките права в страната. Въпросът, свързан с човешките права, ще бъде засегнат при срещите на Европейския съюз с представители на Либия. Надявам се, че резолюцията за Либия ще бъде приета утре. Благодаря ви много. Това е краят на нашия дебат. Получихме 6 проекто резолюции, които ще бъдат гласувани утре на обяд. Сега прем...